съвета е, по правата на човека на ООН е много важна и затова би трябвало да споменем е, естествено всички онези драстични случаи на нарушение на правата на човека. Е, има много арестувани хора, много задържани хора, хора в затвора и в Руанда, и в Либия, Става дума е, за задържането на невинни хора. Е, ще спомена и за Западна Сахара в тази връзка. Има все още много случаи на задържане, които са неизяснени. Нека да споменем и е, страдащите бежанци, които са подложени на мъки в резултат на климатичните промени в техните страни. Това в никакъв случай не бива да бъде толерирано. Господин Ламстарф, благодаря господин председател за 60-та годишна на ООН. Бяха създадени нови структури. Комисия за укрепване на мира, която работи добре, но това не може да се каже за съвета по правата на човека. Този съвет се нуждае от е, реформа. Е, много от колегите вече споменаха е, какво би трябвало да се подобри в работата на този съвет. Е, особено във връзка с е, доклада за конфликта в Газа и за конфликта между Израел и Палестина. Е, би трябвало държавите членки да заемат единна позиция и е, би трябвало, ако не се осъществи необходимата реформа в е, съвета за правата на човека, да помислим за една трета структура, която е, под формата на независима комисия да разследва случаите на нарушения. Господин Ван Делстрап. Благодаря, господин председател. Съветът за правата на човека се превръща в заложник на конфликтите и комплексите на е, ислямистските държави, които редовно обвиняват за всичко Израел. Наистина е срамно, че парламентът не взема една по-твърда позиция в това отношение. Ако Нашият парламент е, желае да постигне нещо по-радикално и да подобри ситуацията. Той в, е, е, при всички положения трябва да предприеме най-сетне драстични, решителни мерки за реформиране на работата на съвета по правата на човека. та, е, една голяма част е, от е, държавите в този свят, включително и тези, които нарушават много драстично правата на човека, са вътре в този съвет. Така че ние би трябвало незабавно да се дистанцираме от този съвет. Следващият оратор е господин Дан Преда. Благодаря ви. Аз искам в началото да напомня, че когато се създава като единствения орган на ООН за защита на правата на човека, е, съвета за правата на човека е осъществяване на надеждата, че ще бъдат защитени основните права на световно ниво и създаването на универсални механизми за периодичен преглед като изключително е, ново изобретение в тази област и най-подходящо за целта, би трябвало да отговаря на изключителната поляризация е, при нарушенията на правата на човека за да може съвета за правата на човека да изпълни своите правомощия, ние трябва да признаем, е, че е, поляризацията продължава да съществува. Механизма за е, универсален периодичен преглед не е достатъчен, за да има истинска защита на правата на човека когато съвета не реагира достатъчно бързо, както беше в случая с Гвинея, например, по време на кризата в Гвинея, последиците са много чувствителни. Онези, които не спазват правата на човека, е, остават почти безнаказани, така че трябва да се действа бързо и твърдо, когато се нарушават правата на човека. И за целта е важно Европейския съюз да насърчава механизми за отговор на кризи, както кризата в Афганистан, в Гвинея, в е, Иран, е, в Йемен или в Ирак. Е, важно е за Европейския парламент този съвет по правата на човека да бъде силен и ефективен. На нас ни трябва достоен партньор в диалога за правата на човека. Благодаря ви. Госпожа Крето, една минута. Аз искам да се спра на положението в ивицата Газа. Това е постоянна тревога за спазването на правата на човека, особено след битките през миналата зима. Не знам дали можем да кажем кой е пострадал повече от този конфликт, защото военните и от двете страни е, създадоха много жертви между гражданското население. И е, е, в Палестина не може да се направи разграничение между военно и гражданско население, а от друга страна атаките на Хамас тероризираха гражданско население в Израел. Ние познаваме проблемите и на двете страни. И мисля, че не можем да обвиняваме само една от тях. Драматичните хуманитарни последици от тези събития е, са е, в защита на всички чувствителни региони в планетата, особено за да се борим срещу причините за тези конфликти и за по-активно участие на международните структури в полза на диалога за мира. Това е област, в която Европейския съюз има необходимия капацитет и необходимия авторитет, но също така и задължението да действа по-категорично. Господин Келам, две минути. Благодаря ви, госпожо комисар, господин министър. Една, един от приоритетите на парламента е да реагира, когато има спешни а, ситуации, когато има прекалено политизация или страдат хора за това. А, делегациите на държавите членки трябва да създадат критерии за ставане на член на съвета на ОНЕ. И трябва да се изисква поне един минимум сътрудничество, специални процедури и да не се предприемат действия, за които да възпират приемането на резолюции и по този начин да бъдат препятствие за провеждане на политика е, в, за правата на човека. Противно на очакванията, положението на човешките права не се е, е подобри. Напротив, тя е много по-лошо. Искам да кажа, че господин Мининкевич днеска го няма. И Европейския съюз не е упражнил достатъчен натиск над режима, за да го накара да, из, да извършва действия, кои, с които да се променят нещата в страната. Второ, бих искал да, да призова да да, да ви призова да обърнем внимание на апела на 18-те правозащитници, включително и на е, лауреата на наградата Сахаров, защото наистина е, ни, цен, ценностите на Европейския съюз се, се, се потъпват, когато от една страна се дава наградата Сахаров, от друга страна е, поддържаме направеното от господин Путин. Благодаря ви. Сега минаваме към процедурата Catch the Eye. Давам думата на госпожа Басеско за една минута. Бих искала да спомена съдбата на израелския войник е Гилат Шаля, който изчезна през юли 2006 година. Той бе на 19 години тогава. Е, миналата седмица бях с делегацията на Европейския съюз в Израел и ние се срещнахме с бащата на отвлеченият войник въпреки член 13, 23 и 26 на Женевската конвенция относно правата на, на Той, въпреки че има и френско гражданство, няма право да бъде посетен от Червения кръст и не може да се срещне със своите близки, които дори не знаят къде се намира той. Бих искала да спомена член 77 от доклада Голдстон, в който се казва, че и е, че Израел, както и Хамас, трябва да спазват правата на затворниците и на отвлечените. Господин. Március ülésén egyértelműen ki kell fejezze abéli meggyőződését, по време на е, е, заседанието трябва да се заяви достатъчно ясно, е, че се нарушават правата на човека в развиващи се страни, е, но те се случват и в развитите страни. Е, Общото събрание на ООН издаде декларация а, от а, по силата на което се посочват правата на национални езикови малцинства. Това се развива за, отнася за развиващите се страни, както и за членове на Европейския съюз. И в параграф 2 се посочва ясно, че националните младсинства могат да използват родния си език е, в частния и публичния сектор, е, без е, да бъдат жертва на никаква дискриминация. И именно тази разпоредба трябва да се прилага в много страни на Европейския съюз на Европейския съюз ще се вярва, ако намери решение на този проблем и ако въведе мерки а, е, за а, е, нарушенията на правата на човека и служи за пример в това отношение. А, е, а, господин председател, през следващите две години ще бъдат определящи за бъдещето на ООН в областта на правата на човека, защото през 2011 година ще има преразглеждане на съвета за правата на човека. Е, има опасност страни, които колегите вече посочиха, да не придадат достатъчно значение на правата на човека и да се опитат да ограничат ролята на ОНЕ. Мога да добавя към казаното, е, че в момента, в който е, е, Европейски съюз иска да изиграе първостепенна роля в областта на правата на човека, ние трябва да говорим с един глас на международната сцена и да избегнем разногласията. Трябва да засегнем сътрудничеството, да засилим сътрудничеството си с ООН в защита на правата на човека. И накрая Европейския парламент трябва отблизо да следи всички процеси по преразглеждането на статута на този съвет, за да има напредък в правата на човека. Госпожа Недалчева. Госпожен председател, госпожа Георгиева, господин Лопес Гериедо. Бих искала да привлеча вниманието ви към член на 13 и кандидатурата на Иран за съвета по правата на, на ООН. Миналата година Иран беше обекта на преглед относно зачитането на правата на човека в страната. Ирански Иранските власти казват, че в страната се зачита човешките права. Аз обаче бих искала да подпосоча няколко примери. Госпожа Мариам Раджави вчера спомена за ем, ем, че са били арестувани много политически опозанти на режима, че има политически затворници, че в никакъв случай не се зачитат човешките права. Наши парламентарни колеги от иранския парламент е, свидетелство за това. Ние не, не можем да допуснем Иран да стане член на най-висшия е, орган за зачитане на правата на човека. Какво послание ще изпратиме към обществеността? Ние трябва да бъдем последователни и както каза госпожа Аштън, в момента въобще не бива да се разглежда кандидатурата на Иран. Госпожа Свенсън. Благодаря, господин председател. В е, съвместната резолюция подкрепям с голямо удоволствие онези текстове, е, които изразяват ясната позиция на Европейския е, съюз по отношение на случаите на драстично погазване на правата на човека. Там ние призоваваме за е, подкрепа на е, правата на човека, за е, една активна позиция на е, международната общност, е, за да се справим с е, състоянието по отношение на правата на човека. Не става дума само за поименно назоваване на виновниците и за, така да се каже, опозоряването им. Става дума за това да прекратим систематичните нарушения на правата на човека. Става дума за това да окажем ефективна подкрепа на потиснатите, на страдащите. И за това би трябвало да подкрепим всички специфични резолюции по отношение на страните, в които нарушенията са особено драстични. Следващият оратор една минута. Господин Банс, дали е там? Дали е в залата? Mm-hmm страните от Европейския съюз всъщност трябва да разчистят при собствения си прак преди да сочат другите. Много членове на Европейския съюз нарушават, затварят хората за нарушение на правата на, чу... на свободата или примерно те не търпят никаква процедура по емиграциите. Има партии, които са забранени, както например в Белгия или са забранени при липса на доказателства, както в Германия. В ООН, в Великобритания моята собствена партия беше забранена за това, е, че приема нови членове за неопределен период. Не е достатъчно дадена страна да се определя като демократична. Трябва да спазва свободата на словото, свободата на е, сдружаване, а също така и свободата на действието. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви. И е, за да заключа дискусията, сега искам да дам думата на господин Лопес Гаридо от съвета. Благодаря, господин председател. Благодаря много на всички депутати, които взеха участие в дискусията и изразиха своето мнение. Въпросът, който обсъждаме, е от решаващо значение, защото се отнася до един от е, основните принципи и елементи на Европейския съюз, а именно защита на правата на човека. В този смисъл подкрепата на съвета на ОНЕ по правата на човека е много важна. Европейския съюз винаги се е застъпвал за зачитане на правата на човека и е, съвета на ООН по правата на човека всъщност е наследникът на бившата комисия на ООН по правата на човека. Е, така че е, този съвет се старае да реагира адекватно на положението в различни страни в света и да призовава не само с декларации, но и да действа в защита на правата на човека. Съветът по правата на човека участва в е, дискусиите през е, различните фази на развитие и председателството на съвета през следващият мандат ще ще е, е, включва и представители на е, Европейския съюз. Нашият съвет, е, съвета на Европейския съюз ще бъде представен там, а също и комисията. По този начин бих желал да посоча съвсем ясно, че ние подкрепяме е, дейността на съвета на ОНЕ по правата на човека. Независимо от това, че неговите усилия не винаги е, са толкова успешни, колкото бихме желали. Е, но е, при всички положения посоката е вярна. Посоката съвпада с целите на държавите членки на Европейския съюз. В е, някои е, части на света, в някои страни, като Сомалия, действията е, бяха успешни. В други е, краища на света е, действията на съвета по правата на човека на ООН е, не бяха така успешни. Бяха назовани и от вас по време на дискусията някои от страни, които все още е, създават големи проблеми. Нека а, да посоча като пример само Иран а, и тежненията на Иран за членство в а, съвета по правата на човека. Междувременно вече има три декларации на а, нашия върховен представител по въпросите на външната политика във връзка с Иран и ситуацията по отношение на правата на човека там. А, Изразява се тревога в тези е, декларации. Е, изразява се тревога не само е, заради показването на правата на човека, заради екзекуциите, извършвани в тази страна. Все още има въпроси, които са от компетенциите на държавите членки, да кажем, дали те ще се присъединят към съвета по правата на човека, дали те ще е, заклеймят е, погазването на правата на човека в Иран, е, всичко това в крайна сметка все още се решава на национално равнище, но ние би трябвало да подкрепяме всички тези усилия на съвета по правата на човека на ООН, които са насочени към реализация на нашите цели и нашите принципи. Е, ние наблюдаваме много е, внимателно е, ситуацията в различни страни в света. Ние наблюдаваме много внимателно и дейността на съвета по правата на човека. Това според нас е именно органът, който би трябвало да изразява принципните позиции на международната общност и в никакъв случай да не допуска връщане назад е, и е, отстъпление от е, общовалидните принципи, които неминуемо се свързват с зачитане на правата на човека и достоинството на човека. Благодаря ви. Госпожа Георгиева има думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички членове на парламента за препоръките, които отправиха ние ще, аз ще ги споделя с Върховния комисар. Нека да кажа четири неща, за да отговоря на специфичните въпроси, които бяха зададени. Първо, Иран и кандидатурата на Иран. Аз съм абсолютно под, подкрепям а, позицията на Испанското председателство. Всеки член на съвета трябва на практика да покаже, че е ангажиран и насърчава зачитането на правата на човека и то на най-високо равнище. Що се отнася до смъртните случаи в Куба и съдбата на господин Орландо Запата, аз бих искала да израза съболезнованията на комисията, на неговото семейство и да кажа, че ние е, заклеймяваме е, задържането на, на повече от 200 политически дисиденти в Куба и да кажем, че това, това е грубо нарушение на човешките права. Куба трябва да спазва своите задължения и да се съобразява с международното право. че Ще продължиме диалога с Куба по човешките права, с кубинските власти и ние ще използваме този диалог за упражняване натиск над страната, за да се зачитат човешките права. Е, вие казахте, че Европейският съюз трябва да говори с един глас, когато става дума за човешките права. Комисията е абсолютно съгласна с вас. Що се отнася до е, газа, мисля, че по-добре е да обсъдим този въпрос, когато разглеждаме препоръките Голдстон. Благодаря ви много. Шесте проекто е, резолюции ще бъдат разгледани. Председателя минава на английски. А, ако тук ни, искам да ви кажа, че и тук не се зачитат човешките права. Много е студено. А, така че аз <laughs> бих помолил да ни спасат διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του... Бих искала да ви припомня а, а, изявлението на комисията и съвета по повод препоръките от доклада Голдстон за Израел и ивицата газ, а, Газа. Давам думата на господин Лопес Гаридо от името на, съ, на съвет. Благодаря,